неща, които са постижими на практика. Какви са заплахите за нашата сигурност? Една от заплахите е масовата миграция. Тук бих включил и ислямизацията и тероризма. Те пък също се дължат на масовата миграция. ОВППС, ОПСО и всички останали подобни политики не намаляват заплахата, точно обратното. Те лишават държавите членки от суверенитета им. Европейския съюз няма нужда да прилага спешни мерки. Естествено, че имаме нужда от сътрудничество, естествено, че трябва да има обмен на информация между държавите членки. Това е изключително ефективен подход в справяне с тези заплахи, които споменах, масовата миграция, ислямизацията и тероризма. Нашата препоръка е пределно ясна. Няма нужда от нови европейски политики тук, няма нужда от сътрудничество с Турция, трябва да се сътрудничи с Русия и с САЩ. Благодаря господин Веймеш за една минута от екара имате думата. Благодаря госпожо председател. Преди 5 години, когато отидох в Брюксел, имах ясна представа за това какво би означавала ОВППС и ОПСО. Общо заето става дума за международно сътрудничество, съвместни инициативи. Швеция обаче и другите държави се предвиждаше да имат независима отбранителна политика. Бързо обаче осъзнах, че има опити за подкопаване на този принцип. Вместо това имаше желание за даване на военна мощ на ЕС. И имаше един алианс, който се стремеше към едно такова развитие. Искаше се да се прехвърлят правомощия на Брюксел, точно както в много други области. Миналата година прочетохме в една резолюция, че трябва да има европейска армия. Сега пък е, четем за стратегическа автономия, за е, съвместни е, военни сили и така нататък. Трябва да избягваме нещо подобно, защото хората просто не го приемат. Благодаря. Думата има колегата Пюи, само че аз не го виждам. Господин Милан Мон е следващия. Имате думата за една минута. Тъй като преждеговорявши отсъстваше. Европейският съюз е политически проект, който се базира на върховенството на закона и цели да се бори с радикалните национализми. Ние не сме а, такива, които да не спазваме върховенството на закона. Има хора, които дори бягат а, от а, него. Тук а, имаме а, един беглец от а, правосъдието. Сега нека да премина към а, дебата, който ни вълнува господин а, Борел. Това е. А, трябва да кажем, че Светът е взаимосвързан, Европейския съюз трябва да е важен играч, за да устоява своите ценности, за да не а, стане а, безмислен. Искам да благодаря и на Макалистер, а, и на Дънжан за а, техните цялостни доклади. А, господин Дънжа също подчертава нуждата от отбрана. А, тя е все по-необходима за Европейския а, съюз. И а, за щастие. А, може би ще има скоро и напредък в това отношение. Благодаря. Благодаря. Бих искал да се огранича само до доклада ОВПС. Когато се създава Европейския съюз, първоначално той е проект на мир. В е, областта на отбраната ние сме в началото и за това някои колеги се чувстват неудобно, когато се обсъжда отбрана и Европейски съюз в едно и също изречение. Мисля, че има две различни тенденции в критиките срещу отбраната в Европейския съюз. Първо има хора, които като че ли откровено вярват, че всички конфликти по света могат да се решават без каквото и да било потреба на военна сила. А други на второ място смятат, че Европейския съюз трябва да е, се освободи от военните си връзки с Атлантическия съюз. Аз принадлежа по-скоро на първата категория. Надявам се да можем да работим с нашите приятели от другата страна на Атлантическия океан, но все пак има действия, когато трябва да действаме самостоятелни и за целта са ни необходими средства. В тази зала чувствах много колеги, че се ограничават, че се оплакват от ограничената роля на Европейския съюз, когато съдейства за решаването на конфликти по света. Тоест, ролята на Европейския съюз като че ли противоречи на амбицията ни във връзка с нашата самостоятелна стратегия. Ние е, трябва е, е, трябва да ни се вярва. Ние не искаме да сме свободни, искаме да сме ефтини. Тоест, е, трябва да има средства, за да играем ролята си по света. Господин Оштревичиус от Да обновим Европа за една минута. Благодаря. Госпожо председател, господин върховен представител, колеги, благодаря на всички колеги за отличните ни усилия по тези доклади. Политиката, позната като ОПСО, трябва да е насочена към справяне с общите предизвикателства, към гарантирането на съвместни действия. Освен това е необходимо да подсилим нашите военни способности, Съответно, необходимо е да можем да реагираме на предизвикателствата близо до нашите граници. Ето защо искам да спомена, че политиките на добросъседство, насочени на изток и на юг, трябва да включат в себе си и отбранително измерение. Необходимо е да има европейски партньорства с нашите демократични съседи. Списъка с такива партньорства опасно намалява и те имат нужда от съответното внимание в нашите европейски политики. Освен това, економическите интереси не трябва да са в ущърп на нашите е, интереси в областта на сигурността. Казва се, че Северен поток 2 е свързан само с економиката. Точно обратното. По този начин руските геополитически интереси ще прилагат деструктивни политики в Либия и Сирия. Желена Жовко за една минута от НП. Благодаря. Нашата нова комисия иска да бъде геополитическа. Тя иска да подобри външните позиции на Европейският съюз. Тези два доклада са отлична възможност да обсъдим позицията на Европейския парламент в областта на външната политика и политиката на сигурност. Искам да благодаря на Дейвид Макаристър и на Данжан за отличните им доклади. Европейският парламент в докладите подчертава, че нито една европейска държава не може да се справи сама с предизвикателствата във външната политика и политика на сигурност сама. За мен ключово е, е връзката на Европейския съюз с Западните Балкани. Като оставим на страна останалите цели на общата външна политика и политика на сигурност, ние трябва да насърчим тези страни да се присъединят така, както а, те заслужават. Първата а, мисия в Босна и Херцеговина действа добре, играе ключова роля за сигурността и стабилността на Европейския съюз и на, за континента като цяло. Ние като парламент трябва да направим всичко по силите ни, за да подкрепим европейската перспектива на региона и трябва да засилим участието на парламента в външните инструментите за външна дейност. Уважаеми колеги, непосредствено до нас в региона на Балканите има проблеми на сигурността. За това трябва да се работи за приключване на започнатата работа по разширяването. Благодаря. Давам думата на Йоаким Шустер от групата на социалистите и демократите. Госпожо, госпожо, 30 секунди повече, каза председател. Госпожо председател, няма съмнение, че имаме нужда от задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. По време на мандата на Тръмп САЩ се превърна в ненадежден партньор. Русия работи с военната си мощ, за да приложи собствените си интереси. В много държави близо до нас има военни конфликти. Европа естествено трябва да сътрудничи, но и ние трябва да работим за такова сътрудничество. Необходимо е да има интензификация на е, сътрудничеството. Днес европейските държави изостават от разходите на Русия за отбрана. Освен това е необходимо нашето отбранително сътрудничество да бъде по-ефикасно. Имаме нужда от повече пари за въоръжаване. На трето място, актуалните конфликти не могат да бъдат решени по военен път или чрез въоръжаване. Имаме нужда от политика на отбраната, която да залага на дипломация на ограничаване на въоръжаването и на ограничаване на износа на оръжие. Благодаря. Илхан Кючук има думата. Благодаря, госпожа председател. Господин Борел, искам да благодаря на докладчиците, макар и Стери Данжан, за техните доклади. Многостранния ред се променя, поставя се под въпрос от конфликти, от хибридни войни, от тероризъм. Тази сложна ситуация кара Европейския съюз да играе по-глобална роля в защита на демокрацията, върховенството на закона, човешките права и международното сътрудничество. Близки изток е в пламъци, Африка, нашите съседи на изтоки на юг се нуждаят от нашата подкрепа. Европейския съюз се нуждае от преразглеждане на политиката на съседство, като същевременно спазва принципа на защита на суверенитета. Европейския съюз трябва да има една надежна стратегия за разширяване в Западните Балкани, защото това ще бъде един от най-добрите ни външни политически инструменти. Ние трябва да изпълним това, което обещахме на региона и трябва да оставим активна перспективата за присъединяване на този регион. Господин Кюбелиус от Европейската народна партия, искам да благодаря на колегите за чудесния им доклад. На второ място искам да направя само три забележки. Първо, основната цел на нашата политика за сигурност и отбрана трябва да е ясна. Цялостна, свободна и мирна Европа. Трябва да имаме политика, която да осъществи разширение и интеграция. Трябва да има успех, успеха в Украина. Успеха в Украина е един инструмент за дългосрочната промяна промяна и Русия да се насочи към демокрацията. На второ място е, трябва да имаме предвид, че е, стратегическата ни автономия не трябва да остане само изказване, трябва да се превърне в същинска сила. И накрая трябва да обмислим е, стратегическата автономия на Европа спрямо НАТО. Но смятам, че езика ни трябва да бъде много по-ясен. НАТО ни е необходимо и присъствието на Америка срещу агресивна ядрена Русия. По този начин, ако искаме Европейския съюз да стане по-стабилна, трябва да имаме същинска стратегическа автономия, военно, за да стабилизираме и нашето съседство. Господин Клуксман, благодаря госпожо председател. Благодаря на нашите изказвания. Басните от 90-та година за края на историята или за щастливата глобализация на свободата и на правата трябва да бъдат изхвърлени окончателно в кофите за буклук. Днес трябва да решим. Да решим дали е, искаме да останем вечни пубертети, е, които при всяка криза отиват да се хвърлят в обятията на татко или искаме да станем същински зрели хора, ако искаме да сме възрастни хора, ако искаме да изградим стратегическа автономия на Европейския съюз, ако искаме да сме независими и да тежим по някакъв начин в този опасен свят, трябва да си дадем средства за изграждане на тази европейска отбрана. Защото настоящото положение е неудържимо. Не може да има френски войници, които загиват в Сахел. Не може да има страни, които разходват огромни средства от бюджета си за изграждане на европейска отбрана, а други страни да се правят, че края на историята е валиден вид. Време е да изберем. Благодаря на докладчиците за ясния ангажимент. Фролешат Мандел Лукас, következik a... Благодаря. Сега думата има господин Лукас Мандал за една минута. Уважаеми колеги, ще подкрепя двата доклада. Искам да благодаря на Арно Дънжани, на Дейвид Макалистър за тези доклади и най-вече за това, което се казва именно, че сигурността в Европа много се е влушила. Съответно, комисията и ние имаме задача в това отношение има задача и съвета. Искам да призова за нов европейски договор. Лисабонският договор доста поостаря, той не отговаря на съвременните предизвикателства. Имаме нужда от Европа, която вътре е по-свободна, а навън е по-силна. Благодарение на подобен нов договор ще се включат и е, нови принципи на гласуване в съвета по ОВППС и ОПСО. Благодарение на тях пък Европа ще играе водеща роля. Не можем винаги да залагаме на най-лошите решения. Европа трябва да може да действа сама. Аз е, очаквам с нетърпение това да се случи. Всички по време на гласуването трябва да покажат, че милеят за онова, което правят и мисля, че трябва да се включи онова, което е включено в писмото за мисията на новата председателка на комисията. Благодаря за една минута, господин Андролакис. Благодаря. Има нарастване на нестабилността на враждебните действия, за това е необходимо да има още външна политика, политика на сигурност и политика на отбрана. Но, за съжаление, сме много далече от тази цел. Някои държави членки позволиха важни въпроси за сигурността на европейските граждани да бъдат в ръцете на хора като Трамп и Ердоган. Някои хора не разбират какво означава да имаме съседи, които не спазват международното право. Например, Гърция внася много средства в отбраната си. Някои малки държави не могат да поемат всички разходи, свързани с правенето с подобни заплахи. Ние трябва да проявим за това солидарност, както сме го правили в миналото. Трябва да бъдем независими в Европа, трябва да имаме свои собствени военни структури. Това изглежда е единствения правилен път за в бъдеще. Пожо eh, председател, скъпи колеги, искам да благодаря на докладчиците за този чудесен доклад. Е, господин Питърс, Европейска народна партия. И ясно е, е, че е, света на мултирализъм е, е разтърсен. Нито ООН, нито НАТО е, са синоним на сигурност. Потъпкани са международни споразумения. Уви, няма по-добър международен ред от мултилатерализма. Международният ред и Европейския съюз, за съжаление, не разполага със собствени военни сили, които да използва самостоятелно. В някои страни бяха взети мерки. Целта за европейска стратегия и автономия в областта на отбраната все още не са постигнати. Искам да отправя призив към държавите членки. Те да се посветят изцяло на европейската цел, за да може в края на мандата ни да разполагаме с обща политика за сигурност и отбрана, е, обща външна политика, която да бъде ефективна, от 2018 година милиони европейци гласуваха, за да може Европейския съюз да действа в областта на отбраната и сигурността. Господин Олека за една минута. Благодаря. Искам да благодаря на двамата докладчици за отличната работа. Ако Европейския съюз наистина иска да играе роля в променящия се свят, ако искаме да бъдем водещи, а не само да подражаваме, е необходимо първо да подсилим дипломатическата и економическата си дейност и да отслабим напрежението по нашите граници. Но това няма да е достатъчно, защото има непредсказуеми режими в Сирия, Ирак, Иран, Русия. Необходимо е да станем по-стабилни и да изградим военни способности. Скъпи колеги, авторитарните режими разбират само от дума само когато разговарят с силни партньори. Ако искаме да имаме водеща автономна роля, трябва да заделим достатъчно ресурси, за да изградим своите военни способности. 2% от БВП във всяка държава членка. Пледирам това да е минималната цел. Благодаря. Госпожа Бочкор от НП. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчиците. Европейския съюз и Унгария подкрепят цялостта и независимостта на Украина и решението, което се основава на преговори. Формата от Нормандия допринесе процеса да бъде подновен. Имаше размяна на заложници. Надявам се, че този конфликт ще приключи максимално бързо. В Украина има вътрешни напрежения. Предишното правителство водеше националистическа политика и ограничи правата на малцинствата. Настоящия президент даде надежда на всички украинци за това, че ще се работи заедно. Това е положителен знак. Надявам се и вярвам, че е, това ще бъде отразено и в законодателството в страната. Европейския съюз трябва да играе активна роля за установяването на мир в граничните райони на Съюза и правата на всички трябва да бъдат спазвани. Благодаря господин Билчик за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Върховен представител, искам да благодаря на двамата докладчици за отличните им балансирани доклади. Искам да кажа няколко неща за общата външна политика и политика на сигурност. Приветствам хоризонталния подход. Трябва да се укрепят институциите, ако искаме да опазим многостранния подход и стратегическите интереси на Съюза в света. Освен това, ние трябва да изпълним ангажиментите си към нашите съседи. Съседите ни са мястото, където можем да тестваме нашата външна политика. Не Русия, не Турция, не Китай са тези, които трябва да успеят на Западните Балкани. Искам да подчертавам това. Е, но Европейския съюз, не, извинете, Европейския съюз не може сам да реши всичко това. Трябва всички да участват за постигането на осезаеми резултати и за даване на европейска перспектива на Западните Балкани. Ние трябва да постигнем тази своя международна роля тази година. Господин Вандален от името на НП за една минута. Госпожо председател, Нидерландия и повечето държави членки на Европейския съюз сега се отбраняват в рамките на НАТО. Бих искал това да остане непроменено. Именно е, в е, такъв контекст националните парламенти решават дали да изпратят мъжете и жените си в несигурни райони. Разбира се, че моята страна, надявам се бързо да отреди 2% от бюджета си е, за разходите в НАТО. В доклада не се говори за европейска армия, но де-факто в параграф 116, 118, 120 се отваря вратата към такава европейска армия. Това ми се струва сложно. Мисля, че НАТО е важен алианс и е важно да положим повече усилия на НАТО и да се спрем до тук. Давам думата на господин Фуруас, НП. Параме θέση στο υποσυζήτηση благодаря, госпожо председател. Ако ще заявяваме конкретна позиция по тези политики, първо трябва да отговорим на въпросите каква Европа искаме да имаме. Как трябва да изглежда нашия общ дом. Уважаеми приятели, отговора е прост. Имаме нужда от силна Европа. Европа, която няма нужда от трети страни, за да я защитават. Европа, която може сама да се защитава. Не можем да позволяваме да ни заплашват или с мигрантски вълни, или с други форми на изнудване. Всички ние трябва да работим за това Европа да има глас, който да бъде чуван и да може да взима участие в най-важните решения. Това трябва да е Европа, към която да се стремим, това трябва да е нашето общо бъдеще. Господин Карас има думата. Госпожо председател, благодаря. Уважаеми господин Борел, една картина казва повече от хиляда думи. Картината, която видяхме днеска по време на дебата с Иран и Ирак, от една страна демонстрира, че комисията е малко в страни. От друга страна имаме и Европейския парламент. Днес провеждаме и още един дебат за ОВППС и ОПСО. Двата дебата демонстрират, че нямаме обща визия относно общата политика на отбрана. Тази картина, която виждаме, е картина на раздробеност, на разделение. Когато сме разделени, не можем нито да действаме, нито да се ползваме с доверие – ако комисията наистина иска да има водеща роля в света и ако Европейския съюз иска да е водещ в световен план, имаме нужда от обща политика в областта на отбраната. Затова ви моля, направете всичко възможно да имаме съюз на отбраната, съюз, който да е политически, съюз на сигурността. Само по този начин трябва да и ще можем да играем съществена и важна роля. Затова, моля ви, използвайте всички лостове, за да премахнем разделението и да имаме една силна Европа в останалия свят. Благодаря, господин Христофоро. Благодаря. Бих искал да поздравя колегите господин МакАлистър, господин Данжан за отличните им доклади. Според мен, една силна политика в областта на отбраната, на външната политика на Съюза е огромно предизвикателство и изключително важен въпрос. Ние вече закъсняваме ако искаме Европейския съюз да може да защитава своите граници и да изпълнява задълженията си за защита на своите граждани, тогава трябва да осигури средства в бюджета, да започне още сега за изграждане на собствена сигурност и отбрана. Турция не трябва да бъде допускана в Либия или в Сирия или да окупира Кипър. Това нямаше да стане, ако имахме европейска политика за сигурност и отбрана. Но докато стигнем до там, ние трябва да предприемем действия. Би било добре, господин Борел, държавите членки да вземат решение в дух на солидарност, че ще предприемат действия срещу всяка заплаха към държава от Европейския съюз и нарушаване на териториалния суверенитет на всяка една държава. Госпожа Вирконен има думата по процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа Томашеч, Дали и други. Първо госпожа Веркюнен. Yeah. Е, Европейския съюз наблюдава как външната политика и политиката на отбраната напредва с значителни крачки. Ако искаме да ни вярват на световната сцена, трябва да действаме по-бързо и по-единно. Но това е невъзможно, ако остане правилото за единодушието. Ето защо съм изцяло в подкрепа на това, което докладчика предложи в комисията. Винаги да се преминава към квалифицирано мнозинство, когато това е възможно, без да се налага промяна на договорите. Тъй като говорим за въпроси свързани с економически санкции, с човешките права или с граждански операции. Тези промени могат да бъдат внесени много бързо. Ръководителите на Европейския съюз и на държавите членки могат да тръгнат в тази посока. Искам да се чуе това послание, за да се взимат по-бързо решения, за да бъдем по-силни и за да ни се вярва на международната сцена. Благодаря. The floor is yours. Yeah, you were asking for the floor. So, Καταρχήν τα συγχαρητήριά μου στους δύο εισηγητές. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за колегите, които изготвиха тези доклади. Идеята на ОВППС и на ОПСО преди няколко години би изглеждала една свръхамбициозна теория и нищо повече. Днес обаче света е все по- свързан и съответно е необходимо да помислим не само за това как да имаме стабилна економика, но и как да работим за спазването на принципите на международното право. Без гарантиране на енергийната ни сигурност сме уязвими към всякакви заплахи. Енергийната несигурност може да ни осигури защита срещу военни заплахи. Всъщност, не само ние трябва да предоставяме защита на другите. Докато господин Ердоган ни заплашва, няма как да имаме сигурност. Проблема има име. Експанзионистичната новоотоманска Турция. Следващия оратор. Госпожа Томашич. Годишният доклад по изпълнението на ОВППС съдържа глава за Западните Балкани, където се подчертава, че тази част от Европа е важна за сигурността и стабилността на Европейския съюз. Подчертава се също, че повече дейност от страна на Европейския съюз е необходима в тази част на света. Стабилността в непосредствените ни съседи е нещо важно за целия Европейския съюз. Вярвам, че сериозен напредък на Западните Балкани не може да бъде постигнат и няма да бъде постигнат, като се обръща внимание на автократични лидери, като тези в Сърбия, или пък като се допуска нарушаването на правата на калратското малцинство в Босна и Херцеговина. Необходимо е да се подобрят отношенията с тази част от света, но като работим по съществото на проблемите госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. За разлика от този доклад, аз не приветствам прилагането на ОВСП. Е, ние имахме предвид, че в Ирландия два пъти гласувахме Лисабонския договор. Аз съм е, много безпокоена от това, че тази външна политика и отбрана е, ще окажат изключителен натиск върху нашия неутралитет и ние ще окажем съпротива на всякакъв опит за милитаризиране на Европейския съюз. Опитите за създаване създаване на европейска армия не е в интерес на гражданите. Нова бяла книга на Европейския съюз за сигурността, който се изисква от доклада, би била нова стъпка, неблагоприятна стъпка. Стъпка, за която настоява Франция, която иска нови проекти, по, е, минал, които се одобрих, бяха одобрени миналия месец. Франция като че ли е твърдо решена да въоръжи е, нашата политика и пренебрегва реформата на пенсионните пенсионните си фондове. Нека да спрем такава намеса, нека да имаме предвид и съответния член на ООН, когато се ограничава всякакво престъпление към териториалната цялост. Благодаря, господин Демирел, госпожа Демирел. Благодаря, госпожо председател. Песко, общи европейски танкове, Европейски отбранителен фонд и така нататък. Това са ключовите думи тук. Е, Европейския съюз значи ще вземе средства от социални проекти и ще ги излее във военните лобита. Е, член 41, параграф 2 забранява да се използват средства от европейския бюджет за военни действия. Вярно, уважаеми колеги, че положението в света е нестабилно, има много конфликти, но в докладите се споменава ролята на Европейския съюз и това е нещо лицемерно. Все повече износ на оръжие от държавите членки и точно този имаме и точно този износ води до задълбочаване на военизираните конфликти. Ако искаме да спрем тези конфликти, трябва да спрем да изнасяме оръжия. Иначе вървим надолу по наклонената плоскост. Нека Европейския съюз да прилага всички споразумения, свързани с разоръжаването. Това ще ни помогне, а не онова, което правим тук. Онова, което правите е огнеопасно. Благодаря. Господин заместник председателя и върховен представител Борел, заповядайте. Excuse me, President. Извинете, госпожо председател. Докато ние говорим тук, света продължава да се движи. Случват се различни неща. Искам да благодаря за двата доклада. Това е много интересен принос към дебата за политиката за сигурност и външната политика на Европейския съюз. Някой тук а, а, каза, че че съм се сменил мястото. Да, там стои комисията, тук стои съвета. Вие знаете, че върховният представител е същевременно някой, който представлява както съвета и който също участва в работата на Европейската комисия. И докато това е така, аз ще сменям мястото, на което седя. И за да не бъде така, трябва да се промени договора. Но това няма да стане тази вечер. Няма да стане тази вечер. Ще е необходимо малко повече време. Не разбирам някои от депутатите, които се боят, че ще създадем някакво чудовище, че ще се впуснем в федерализъм. Европейската комисия е федерализираща общностен орган, поне, но тя няма компетенции в външната политика и в политиката за отбрана. Няма такива компетенции. Тогава и може да каже, защо тогава се създава отбранителен съюз. тъй като това не е свързано с отбраната, с индустрията в областта на отбраната. Днес ние сме в един свят, където общата външна политика изисква единодушие в съвета. Това е нещо доста далече от това, което можем да речем федерално. Това не е федерализъм. Политиката за отбрана е в същото положение, така че не трябва да се боите, че не трябва да бързаме да навлизаме в подобен тип федерализъм. Ние сме много-много далече от това. Аз считам, че Европейският съюз има нужда от задълбочаване на своите способности за съвместни действия в света. Искрено го вярвам. Има някои от депутатите в този парламент, които не вярват в това, но аз вярвам в това и го отстоявам. И го казах, че европейците чрез нашия съюз трябва да сме в състояние да предприемаме по-силни действия в света. Затова се опитваме да работим заедно, като отстояваме една обща политика, но обща политика не означава една единствена политика. Имайте предвид, че когато че имаме обща валута, която не е единна, имаше преди отделни валути за всяка страна. Така че в някои области работим заедно, в други всеки по-отделно. Откакто е Европа, възприе единна валута. Държавите членки се отказват от а, а, своят а, паричен суверенитет, защото все пак парите са символ на суверенитета. И защитата чрез мерки в областта на сигурността и е, отбраната са много по-голяма степен свързани с суверенитета. Тук ясно са посочени какви са трудностите. Аз съм ги видял от първа ръка – когато обсъждаме неща, които са близки до нас, като а, Либия. Има различни национални позиции и тук именно е нашата слабост. Пътят ще е дълъг, но според мен трябва да създадем способности, общи способности, за да можем да решаваме не чрез единодушие, чрез квалифицирано мнозинство. И този доклад показва в известен смисъл пътя, по който да се върви. Затова аз го приветствам. Приветствам авторите. Надявам се, че ще можем да обсъдим тези въпроси по-пряко, тъй като бъдещето на Европа зависи от способността и да реагира в света. Не можем да считаме, че нашите проблеми ще бъдат разрешени от другаде. Всички трябва да участват. Има проблеми свързани с климатичните изменения, с миграцията. Всичко това е геополитика. Това е модерната дума. И за да бъдем геополитически играчи, трябва да имаме военни, дипломатически способности, които да са на висота. Често казваме, че трябва да избираме между това да сме действащо лице, плеер на английски, или пък игрище, playing field. Ние трябва да сме действащо лице, трябва да сме играчи. Но ние все още не знаем точно какви играчи искаме да сме. и можем да задълбочим работата по тези въпроси. Това е важно за бъдещето на Съюза. Искам да благодаря на всички депутати, които взеха участие в дебата. Благодаря ви, госпожо председател. Жалко, че няма много хора в залата. Няма много хора, които да се интересуват, изглежда от този дебат. Но благодаря на онези от вас, които останаха тук тази вечер и участваха в този много интересен и решава за бъдещето ни дебат, бъдещето ни като общества. Благодаря ви. Благодаря на вас, господин върховен представител. Сега ще се изкажат двамата докладчици. Преди това обаче аз искам да благодаря за вашите похвали. Господин Макалистър има думата още веднъж поздравления за положените усилия. Госпожо председател, дами и господа, скъпи колеги, господин върховния представител, заместник председател, говори по много въпроси. Тъй като закъсняваме, искам да говоря съвсем накратко. Искам просто да благодаря на всички вас за изказванията. Искаме да ви благодарим за честния и открит дебат. За мен беше е, удоволствие да видя, че мнозинството от изказалите се в тази зала са е, за действия за по-силна обща политика, обща политика в областта на отбраната на Европейския съюз. Това е много важно, защото в момента текат преговорите по многогодишната финансова рамка. Като имаме предвид тези преговори, господин Борел, ние не обсъждаме само доброто финансиране, но и последователността и е, отговорното отношение към инструментите за нашата външна политика. Аз искам да благодаря на върховния представител. Той благодари на нас, които сме тук в пленарна зала. Е, ние ви благодарим след толкова часа е, за уважението, което проявявате към Европейския парламент. Председателката, господин Дънжан има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в е, този дебат. Имаше много интересни изказвания. Съжалявам, че в някои изказвания все още се наблюдава един процес, просто е, има някакво намерение да бъдем осъдени. Ние не се ръководим от идеология. Доклада ни е прагматичен, ние посочваме факт. Света е изключително смутен и Европейския съюз трябва да играе някаква роля роля, включително и във военен план. Когато чувам, че колеги е, се е, е, бунтуват срещу милитаризация на Европейския съюз. Това е басня. Вие говорите за баланс за 6000 военни, когато говорим при обща политика, при отбраната. Ако обаче потърсите баланс, трябва да има много повече хиляди военни, защото съвместната политика по отбрана в момента е гражданска. Когато имаме граждански мисии, в момента има 11, 5 от тях само са военни, така че трябва да внимаваме какво говорим говорим. Действителността не е точно тази, която описват някои колеги. Аз съжалявам за това, защото аз придобих убежденията си по тези теми, когато е, съм бил в съприкосновение с действителността. Бил заемал съм скромна длъжност, но почти във всяка зона, където е присъствал Европейски съюз. Искам да присъства Европейски съюз под форма на държави членки, на Европейска комисия, на съвместни войски, на национални войски. Няма значение, нека бъдем прагматични. Необходим ни е Европейски съюз. Някои колеги се тревожат от това, че се откъсваме от НАТО, но никой не замества НАТО в областта на колективната отбрана. Но за сметка на това има места, където НАТО не може да се намеси или НАТО няма интерес да се намеси. Когато чувам в началото на седмицата Трамп обявява, че американските войски драстично ще се отеглят от Африка, от Сомалия, от Мали, от Нигер – трябва ли да разчитаме ние на американците? Естествено, че ние трябва да сме способни сами да поемем отговорността си. И точно това казах в встъпителните си думи. Има места, където приоритетите не са еднакви. Това не означава, че не сме съюзници. Това не означава, че поставяме под въпрос историческа връзка. Здравия разум налага Европейския съюз да твърди и да поеме приоритетите там, където други не могат да го направят. Ние просто трябва да отстояваме приоритетите защитите интересите си. Това според нас е здрав разум. Ние не трябва да изчезваме от геополитическата карта отговорност, която трябва да поемем. Много ви благодаря. Така дебата приключва. Гласуването ще е утре. Преди да продължим нататък с дебата посветен на ситуацията в Либия, бих искала да ви информирам, че е взето решение по отношение на личния състав на комисиите. Има отбелязване на взетите решения в протокола. Съответните длъжности влизат в сила от днес. Благодаря на всички за положените усилия. Благодаря на двамата докладчици. Ще направим пауза от 5 минути, за да може малко да починем. След 5 минути продължаваме нататък. Nagyon köszönjük. път. Имате информация за новия метод навън, близо до входовете на залата. Просто се натиска едно копче. И така, първо ще дам думата за 5 минути на господин Берел, Борел, който представлява комисията. След това ще се изкаже господин Макалистър и след това госпожа Кати Пири. Тя ще се изкаже трета от името на социалистите и демократите. Благодаря, señora presidenta. Благодаря, госпожо председателя. Ситуацията в Ливия върви от лошо към по-лошо. Може би след няколко дни ще има лъчна надежда. Но от коледа насам атаките на силите на Хафтар се засилиха засягат също и цивилни райони. 30 военни кадети бяха убити в Триполи. Ние заклеймяваме това нападение. Целият ден отиде в заклемяване на нападения. Човешкият те загуби са не търпими от много време насам за либийците. Има множество хора, които са вътрешно разселени, има хиляди бойци, 300 цивилни са убити, има нападения срещу болници, включително